Dear colleagues, we can continue. Колеги, нека да продължим с точка 9 от тази сутрин от дневния ред и Констанс Лежикрип има думата. Благодаря, господин председателю. Първа размяна на мнение в нашата правна комисия днес – която е посветена на темата за цифровите платформи. Изключително важна тема. Постоянно се споменава този въпрос във връзка с определението, ролята на цифровите платформи във всички други дебати, предишния и сега ясно става, че този въпрос за цифровите платформи наистина е огромна тема и е пресечна точка на много притеснения, загриженост, с които се сблъскваме в различните законодателни досиета в нашата комисия. Сезирани сме за становище по собствена инициатива, съвместно подготвяно от ИТРЕ и ИМКО. Тази процедура на становище на всички тези комисии и е вследствие на публикуването миналия май на съобщението на комисията за залога и предизвикателствата пред Европа във връзка с цифровите платформи и по-специално ключовия въпрос свързан с отговорността на тези е, платформи. Наистина, много обширна тема, много може да се каже, много можем да разменяме мнения. Нямаме много време, нито днес, в този момент, нито дори изобщо защото това е свързано с самата процедура, ние ще дадем само становище, а пък водещите комисии искат да ускорят работата си. Така че, с оглед на това много кратко време, с което разполагаме и във връзка с изискванията за изготвяне на подобно становище, Мога да ви предложа единствено доста кратък текст е, за проект за становище, само една страница, където всъщност само засягам основните аспекти на дебата. Надявам се, че съм успяла поне съществените неща да обхвана, поне от наша гледна точка за нашата комисия. Тази тема е наистина хоризонтална и мисля, че нашата комисия има интерес да осветли по посока на колегите от двете водещи комисии – за какво говорим тук? Значи, нашата роля е именно в определението на цифровите платформи. Мисля, че това е предварителното абсолютно необходимо условие. За какво говорим? Разнообразието на тези платформи и на тяхната дейност е такова, че наистина трябва да се опитаме да се придвижим към едно точно определение и на а, страните, които се занимават с това и на темата. Във връзка с пряката отговорност на тези платформи, аз се опитах да се средоточа в този кратък текст, който ви представям днес, по темите, които засягат нашите правомостия като правна комисия, а именно отговорност спрямо интелектуалната собственост, правата за интелектуална собственост, задействането им и няколко аспекта, свързани с корпоративното право. Затова моя проект подкрепя по-силна отговорност, както във връзка с правата на интелектуална собственост, но и във връзка с прозрачността и лоялността, които според мен проистичат от сърцевината на тяхната дейност днес и от економическата и е, е, промишлена сила, която те са придобили с времето. Това е рамката, в която ви предлагам да обменим мнения. Всъщност това е в сърцето на нашите правомещи. Разбира се, има много други аспекти, когато говорим за цифровите платформи, но можем да се доверим на водещите комисии, които наистина ще очертаят по-общата картина. Времето е малко и затова трябва доста бързо да обменим становища днес. Е, длъжна съм да ви кажа, че датата за внасяне на изменения ще бъде много скоро, защото сме длъжни да гласуваме нашето становище, така че този срок ще бъде закрит е, на 27 март, в началото на следващата седмица. Идеята е да успеем да работим заедно доста динамично, доста бързо, това ни налага графика на двете водещи комисии. И така, за гласуване мога да определя 11 и 12 април в нашата комисия. Извинявайте за това, че така пришпорвам а, работата, но пак ще кажа, че няма как а, да избегнем този наситен график. Е, господин председател, повтарям, че наистина бях доста ограничена и може би до някъде разочарована, че не мога да засегна малко повече от аспектите. Е, ще се опитам аз самата да внеса изменения в е, проекта си. И сега, уважаеми колеги, голямо удоволствие ще ви чуя, за да организираме условията на съвместна работа. Thank you very much. Благодаря. Следващия оратор има думата. Тък му чета казаното от Серджо Коварачи и той се извинява за това, че не е тук и иска да благодари на госпожа Легрип за, за казаното от нея. Да, много е важно европейските институции наистина да имат, да проведат един дебат, като се вземат предвид всичките социални и економически аспекти. Господин Куферачи разбира, че процесът е много обширен, не засяга само историческите, юридическите, извинете, страни, но е добре да имаме такава дискусия и Европейския парламент да участва в дебата. Въпреки, че има вече национални решения, но е по-добре да имаме нещо европейско. Както казахте, по дефинициите има проблеми и той а, набляга на дискусията в Имко по тази тема и че ще бъде необходимо да изградим обща рамка, а не такава тясна, относно дефинициите за тези онлайн платформи. Също много важно за нашата комисия е въпроса за отговорността. Важно е да се идентифицира и ясна отговорност за платформите, дали те са посредници или не. Това е от ключово значение, това е големия дебат в момента. И е също друг аспект, който трябва да се посочи относно облагането. Знаем колко проблеми има с данъчното облагане, особено след досиетата Панама. Но имаме също така и подобни дебати, свързани с LuxLeaks и така нататък. Знаете, че въпросът е от ключово значение. И трябва да се поиска от платформите да а, е, направят съвсем законни транзакциите. И е, много важно за господин Коферачи е да се наблегнат на условията на работа. Защото а, е, тук трябва да разгледаме и социалното измерение и да се средоточим особено върху работещите условията, при които те работят. Има и други аспекти и очакваме така или иначе дискусията, е, например свързана с приносимостта и искаме е, тази дискусия за потребителите на платформите да въжи за преносимостта между платформите и да се говори за защитата на уязвимите групи хора, деца и тези, които са твърде изложени на расизъм, сексизъм и така нататък. Смятам, че дискусията по платформите изисква огромна ангажираност от страна на комисията за защита на уязвимите хора. Така че голям брой въпроси тук и всички очакваме е с нетърпение едно а, добро взаимно сътрудничество. Благодаря. Не виждам. А, госпожа Редер. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за проекто доклада. Да, наистина това е нещо старо, за което говоря тук, публикувано през май 2016. И за да има наистина добавена стоеност в настоящата дейност на парламента трябва да се съсредоточим върху тези инициативи, свързани с платформите, където комисията все още не е представила нови предложения. Не смятам, че трябва просто да дублираме а, това, което правят колегите по законодателните теми. До някъде Проекто становището го прави, за съжаление. Например, отношенията бизнес към бизнес, между оперативността, интероперативността, преносимостта и така нататък. Това са въпроси, които вече са били засегнати. И както споменаха социалистите и демократите, трябва да помислим и за преносимостта на услугите. Но а, платформите са в основата на нашата дискусия и според мен има много объркване. Защото платформите понякога се използват взаимно заместимо с посредниците, където вече има съществуващ режим на отговорност в директивата за електронната търговия и а, който е защитен и в реформата за цифровия пазар но а, комисията говори за така наречените а, стриминг платформи Netflix и Spotify, където, които всъщност не са посреднически платформи. Така че ще бъде добре да направим рамка и там, но трябва много да внимаваме за а, прилагането на вече съществуващо законодателство. Например, потребителската защита при междинните отговорности на междинните а, посредници и да съгласуваме текста с директивата за електронна търговия и да насърчим иновациите. Това, което бих предложила, нещо, което ще бъде и важно, за бъдещите стъпки на комисията е да предложим някакво упростяване, разясняване на режима, защото има много различни подходи и говорим едва ли не само за проблемите с платформите, докато много пъти има платформи с много доброволчески дейности и нека да ги оценим и тях, да не създадем едно такова налагане където, примерно, голяма организация като Фейсбук налага условията, а просто да имаме ясна насока за платформите, да действаме бързо и да имаме по-добра информация за лицата, които правят някакво искане. И комисията работи по въпроса и ще дадем насоки за това как трябва да изглеждат те, а не просто да променим директивата за електронната търговия. Благодаря, господин Кавада. Мерси, президент Съвет. Е- Благодаря, председателю. Съвсем накратко искам да кажа на госпожа Люгрип, че по повод е, това становище ние сме напълно съгласни с е, онова, което съобщихте, с формата и със съдържанието. Подкрепата е съвсем ясна, не може да има несъгласие. И понеже има проблем с времето, мисля, че няма нужда сега отново да проповядвам по какви причини съм напълно съгласен. Благодаря. Благодаря. Комисията желая ли да вземе думата? Заповядайте. Благодаря. Казвам се правата ага от Генерална дирекция Connect на Европейската комисия. Благодаря за това становище и за възможността да се изкажа. Ще бъда съвсем кратък. Няколко забележки по това проекто становище. Приветстваме дебата около дефинициите и както със сигурност сте познали от текста на комуникациите, самите ние имахме проблем как да формулираме дефинициите в работният ни документ отделихме огромно време за дискусиите за това как да се дефинират платформите и дали е полезно да се дава една единна дефиниция за платформите, като си има предвид, че има такова голямо разнообразие от платформи и че е, областта еволюира много бързо. И решихме, че вместо да даваме една дефиниция за платформите, ще бъде по-добре да се говори за общи характеристики на платформите, вместо една единна дефиниция. И именно така работим ние. Тоест, какви са характеристиките на платформите, използването на данните и многостранното а, функциониране на платформите някои от забележките. Нека да отбележа, че целта на политиката е да осигури здрава среда за съществуване на платформите. Не просто да ги съдим положително или отрицателно в дадена област. Просто искаме да гарантираме една добре работеща законна среда за съществуването и функционирането на тези платформи, това, което те предоставят. Особено сме заинтересовани от а, малкото количество капитализация на пазар, пазарна капитализация на европейските платформи. Около докато а, някъде около 5% от световната капитализация на платформите е от европейска страна. Това е слабост на нашата економика. Някои мерки се средочават върху факта, а, че нашите платформи трябва да имат повече иновативност. Що се отнася до специфичния текст, за който говори докладчика, отбелязваме си, и ще направим всичко възможно да участваме повече в други дискусии. А, така както казаха много от членовете, ние също смятаме, че а, проблемите свързани с авторските права вече са регулирани от различни правни а, проекти на комисията и те трябва да останат по-скоро в този, този контекст, отколкото в контекста на платформите и ще се радваме да имаме по-обстойно на дискусия и в другия контекст. Също искаме да разберем по-добре предложенията за прозрачност в рамките на програмата за приложение. Ние очакваме с нетърпение да чуем повече детайли. Също комисията вече работи и изследва възможностите за преносимост. И а, работата е в процеса. С тези малки забележки смятам да приключа и да благодаря на докладчика. И ако имате желание за повече детайли, съм готов да ви ги дам а, в друга форма. Благодаря. Благодаря. В такъв случай можем да приключим тази точка и да продължим с точка 10, която е размена на мнения за правилата за упражняване на авторското право и свързани права. Господин Велкен. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, след допитване до широката общественост имаме предложение на комисията. което засяга авторските права и решенията за онлайн предавания на телевизионни е, оператори и препредаване на такива радиопредавания. Комисията по култура беше предвидена в рамките на член 54. Има заседание и на комисия ИТРЕ през юни по този въпрос. С удоволствие чух първите позиции на докладчиците в Сянка по тази тема. Мисля, че наистина работата върви в правилната посока. Напомня се изключителната роля на операторите на радиопредавания. Но е много трудно да се стигне до съдържание, когато се преминават границите. А за онлайн предаванията темата е изключително сложна. 82% от е, публичните радиоразпръскватели и 86% от частните блокират програмите си отвъд границите. И мисля, че настоящото предложение би позволило да се вдигнат е, тези цифрови ограничения и да се конкретизира единен вътрешен цифров пазар. Поставихме някои въпроси за реалните цели. Говорихме за Netflix, Skyscanner, всички тези продукти, които са достъпни навсякъде. Във връзка с преносимостта е, зададохме този въпрос. В случая става въпрос за регулиране на допълнителна платена услуга. А що се отнася до съдържанието онлайн, каква ще е връзката му с местопребиваването на гражданина. Това има социални измерения. Ще се възползват от това езиковите общности, е, малцинствени общности, защото 15 000 европейци се възползват от свободата на установяване и именно те имат затруднения понякога за достъпа си до майчиния им език. не разбираме защо трябва да се ограничаваме до някакви стари технологии, след като е, можем да имаме достъп до предавания на собствения ни език. Така и програмите ще бъдат по-достъпни и това ще осигури по-добро равнище на информираност. Това е изключително важно в нашето информационно общество. Председателят моли за малко по-бавен изказ, за да могат преводачите да следят. Благодаря, господин председателю. Да, важно е за нашето информационно общество. Всичко това може да стане през традиционното радиоразпръскване, а не непременно през платени услуги – и това може да допринесе за по-динамична демокрация. Законодателството трябваше да обърне внимание на тези технологични новости. Виждаме, че всичко, което е онлайн, включително и търговията, се развива силно, така че трябва да се поинтересуваме от това съдържание онлайн. Не можем да оставим нашите граждани да стоят в такава е, сива зона с правен вакуум. За някои от услугите ще има такси за гражданите, но няма да ползваме системи VPN, например. Трябва да намерим начин да се борим срещу хакерството или срещу незаконния достъп до съдържание. Ние считаме, че е, радиоразпръстването трябва да спазва авторските права на раз... различните заинтересовани страни, но това трябва да се уточни. Мисля, че е важно да подчертаем тук, че разпръскването в чужбина трябва да бъде възнаграждавано. Предполагам, че и други ще кажат, че в момента няма паневропейски лицензии, но ще е лесно за тези оператори да защитят правата си. И трябва да се обясни факта, че въпреки известно опростяване на положението, трябва да се благоприятства умножаването на езиците, за да може да се обхване възможно най-многобройно население. Надяваме се, че този текст ще може да се приложи и към други услуги, освен тези, които се предвижат в момента, защото доста е колегиблив този въпрос. В този текст имаме нужда от законодателен акт, който наистина да отчете и бъдеще е, развитие. Разбирам безпокойството, изразено от различни отрасли. Е, филмовото разпространение в Европа може наистина да бъде засегнато отрицателно от този текст, но аз не виждам нещата така. Не виждам по каква причина, а ако разширим обхвата до цялото съдържание онлайн, можем да окажем някакви отрицателни последици за този сектор и свободата на сключване на договори винаги ще стои приоритетно. Благодаря ви за вниманието. Uh, Благодаря. Е, председателя благодаря, госпожа Рада. А, бих е, искала да благодаря на докладчика за въведението. Аз е, представям позицията на комисия ИМКО. Съгласна съм с докладчика по много точки. Важно е да подчертаем, че това предложение е сравнително предпазливо, имайки предвид отмяната на препятствията пред външното радиоразпръскване. Говорим за геоблокаж. Той е форма на дискриминация. Безпокойствата, която правоимащите изразиха, са свързани с директива от 90-те години, но все пак имаме предвид, че принципа на страна на происход винаги трябва да бъде защитен. Днес, например, езикови мълцинства в гранични райони е, трудно получават съдържание народния си език за щастие в интернет все още могат да гледат такива програми или такива предавания. Това положение е несправедливо и е, често ги кара да се служат с незаконни средства защото геоблокирането при радиоразпръскването или при разпръскване на новини или на документални филми е, не е защитено по никакъв начин, защото е, те не, те не са защитени от пазара, тъй като никога не се продават на пазара. Мисля, че е, трябва да насърчим тази позиция на комисията. Е, колкото до свободата на сключването на договори, принципа на страната на происход не би трябвало да нарушава договорното право, но все пак е важно да извлечем полуките от директивата за кабели и сателити, защото в съответния си доклад Европейската комисия обясни, че и двете трябва да бъдат защитени. Така че при сателитите определено съдържание не се разпространява задгранично. Така че тук е много важно да се каже, че е, свободата на сключване на договори също има своите граници. И е, трябва да се помисли, например, върху дискриминация е, във връзка с происход или по е, страна на пребиваване. Е, ясно е, че правилото за страна на происход е, се прилага към е, притежателя на лиценза, но не и към партньора по лиценз така че е, лицето, което е извършва радиоразпръскване, не трябва да бъде е, натиквано в някаква тясна рамка. Вижте какво става в интернет. То е много сходно на това, което става в момента и по телевизията. Така че сметките в интернет на онези, които извършват радиоразпръскване в интернет, то трябва да остане. Е колкото е, до е, самото радиоразпръскване, задължително е то да се включи също. Няма значение дали ще минаваме през ИТПВ или през затворени мрежи или през интернет. Това няма никакво значение. Може би е по-целесообразно да направим разграничение според парола или потребителско име. Колкото до разпространението в интернет, и това е много важно, защото регламента за преносимост, който ще се гласува утре, допуска преносимост само ако съдържанието може да бъде преносимо в границите на определена държава. Тоест, ако има радиоразпръскване и разпространение вътре в определена държава. Нека не забравяме, че регламента засяга точки, които вече почти не съществуват или вече са част от миналото, уебкаст, ние гледаме телевизия в интернет, така че определени данни е, вече, бих казала, губят давност. Трябва да предвидим разпоредби, които е, са готови за бъдещето, трябва да имаме предвид е, и платформи за видео по искане. Може би е, за бъдеще трябва да разширим и приложното поле на този текст. Следващи изказващ се. Ако обичате, бъдете кратка, имаме изслушване в 5 часа. Благодаря, господин председател, Благодаря на докладчика за представянето. В този случай ще се сръоточа върху двата основни члена, които е, са в този регламент. КАПСАТ, член 2 на регламента, предлага разширяване на приложението на принципа за държавата по происход до е, съпъсващите услуги. Съответно, тук е включено и онлайн преките предавания и повторните излъчвания. Каза се, че по този начин се разширява достъпа за всички европейски граждани до онлайн съдържание, обаче, за съжаление ми се струва, че това може да постави под въпрос основни принципи на териториалността на правата. И мисля, че тук наистина имаме кълнове на дестабилизация – която може да се окаже в противовес с разнообразието на офертата. Това е цяла една система, която трябва да почива на основни принципи във връзка и с устойчиво финансиране и така нататък. Сред тези принципи, основополагащи за цялата система, и добре работеща, е именно тази териториалност на правата. Има разследване на Генерална дирекция конкуренция по тези е, клаузи в договорите е, за тези възможности за радиоразпъсквателите. И ми се струва, че отговорите от това разследване ще покаже е, именно този ефект. Сега не знам дали можем да чакаме резултатите от разработката на Генералната дирекция, но можем да работим вече заедно, за да изградим повторно този член втори, за да отстраним всякакъв риск от дестабилизация на системата. Струва ми се, че тук за групата на НП има нещо изключително важно, в преформулирането на този член, защото иначе няма да има съгласие на политическата група по този текст. Втория важен член е член трети. Той се отнася по-скоро до технически изменения, пак в продължение на директивата КАПСАТ. Става въпрос за разширяване на, на принципа в рамките на синхронните повторни излъчвания – по всички канали. Струва ми се, че това е много интересно, за да можем да осветлим някои правни трудности в момента при заплащането на авторските права. Имам някои въпроси, връзка с известно отваряне на тази разпоредба и така нататък, но не искам да удължавам времето. По член 3 наистина има някои общи препоръки, които ми изглеждат уместни предварително се радвам за следващата дискусия. Е, be brief, if possible. Госпожа Ханипол, ако обичате, бъдете кратка. Благодаря ви. Е, искам само да продължа дискусията върху териториалността. Невероятно важно е това е, за всички, особено в аудиовизуалната сфера, които произвеждат предавания – защото тези програми са налични преди да бъдат пуснати в обращение. По този начин те получават и инвестиции в съдържанието. Ако това продължава, ще загуби много предавания в целия Европейски съюз, които като цяло се приемат като качествени. Ако няма инвестиции, тези предавания скъпи при продукцията и ако няма този териториален принцип, няма да постъпят средства преди да бъдат направени самите предавания. Това е изключително важно за цялата аудиовизуална промишленост в Европейския съюз. Е, говорим, например, за предавания на английски язик. Е, тези предварителни продажби е, се извършват в много голяма степен. И ако е, тръгнем към някакво пан-европейско движение, ние загубваме това европейско съдържание и получаваме е, печалби за Съединените щати. Те ще могат трябва да дойдат и да закупят лицензите. Ако преценим дългосрочното въздействие на всичко това, това не е хубава идея лица в гранични области да чуват неща на различни езици. Това е съдбоносно за бъдещето на аудиовизуалната сфера в Европейския съюз. Това е основният коментар, искам да направя. Искам да се спра и на целият въпрос за геоблокирането. Той е доста труден. Имам предвид, че е особено труден за е, радиоразпределение пръскване, което е публична услуга. Обикновено те извършват такова блокиране и нямат възможност да бъдат е, гледани извън държавата си членка. BBC е класически пример, така че трябва да имаме предвид печалбата. Тази печалба е много важна. Не говорим само за обедненото кралство. Има много други държави, които също могат е, да пострадат, ако прекалим с спирането на геоблокирането. Безпокойство обстоятелствата са много сериозни и е, искам е, да обърнем надлежно внимание на всичко това. Е, говорим сега за делото CGI US. Трябва да имаме предвид и това дело също. Председателя, благодаря ви, госпожа Розиер, ако обичате кратко. Е Възможно най-бързо, господин председател, благодаря ви за думата. Вписвам се в продължението на казаното от колегата цял един сектор на дейност, на творчество почива на известна форма на солидарност между заинтересованите страни, раз, разпръскването, творците, операторите. Иска ни се наистина този принцип, който съществува за сателитните оператори, все пак нека да напомня, че става въпрос за задгранично излъчване. Това все пак е малко по-различно от онлайн разпръскването. Става въпрос за допълнителна услуга, обаче тя представлява вече много по-голям дял на използване на телевизионно съдържание и трябва да се каже, че наистина тук равновесието е много важно, защото в момента присъстваме на, на един голям обрат. За да се финансира е, една визуална творба, както вече се каза, то, то не става толкова просто, става въпрос за огромно финансиране, за подкрепа към творчеството. Разбира се, с механизми между държавите, но телевизионните оператори, те участват в това финансиране, така че ако утре се окаже, че това може да става само веднъж, само на определената територия и, и твореца трябва да реши точно къде ще бъде, това създава нелоялна конкуренция, но освен това цяла една част от самата добавена стойност вече не стига до творчеството. За това аз не разбирам предложението на комисията. Има няколко такива а, публични оператори, които за определени програми, особено информационни, биха могли да бъдат ограничавани. Но в този случай нека да говорим точно за тези програми. Но много голямата част масово на, на, на, на производителите и на творбите са удовлетворени от настоящото положение, защо да създаваме проблем там, където няма. Това е същественият въпрос. И както каза и колегата Констанс Вилгрип, по тази част, която иска да установи неутрална неутралност, технологическа неутралност за част от кабелните оператори, за задължително колективно управление за телевизията, други технически средства, различни от кабелните. Защо не? Тук наистина може да се обмисли как да има такова трансгранично излъчване, при спазване, разбира се, на справедливото заплащане на авторите, но това разширяване на този принцип на държавата по происход, според мен, не отговаря на Действителността по никакъв начин не отговаря на начините, по които не се твори в тази област. Благодаря. Председателя Европейската комисия, искате ли да кажете нещо съвсем кратко? Благодаря. Благодаря, господин председател. Добър ден, дами и господа. Аз казвам Света Юкнер. За мен е, е голямо удоволствие да мога да кажа нещо. Искам да се спра на няколко точки. Първо, е искането за трансграничен достъп до телевизионни и радиопредавания. Е, целите, които комисията искаше да постигне, ще се опитам да отговоря на безпокойствата, които някои депутати изразиха днес. Е, по е, искането, благодаря на изказването на докладчицата, тя обясни всичко както трябва. Искам да добавя само една точка. Е, преди две години беше извършено едно проучване, при което един от четирима европейци е, проявява интерес към достъп до визуално съдържание трансгранично. Така че това е искане не само от езикови мълцинства и лица напуснали родината си, но по-широк е, публика иска да види какво става в други държави членки снимки и да види предавания, продуцирани от европейски радиоразпространители. Предложението, което обсъждаме днес, е, трябва да даде възможност на европейските граждани за по-широк достъп до радио и телевизионни програми и за да се постигне тази цел, е, предложената мярка е механизъм за е, предоставяне на възможност. Подчертавам, механизмът не е задължителен. Той предоставя възможност на радиоразпространителите да пуснат онлайн новини, е, документални филми, политически новини, дискусии, е, реалити шоу, културни предавания и така нататък. Е, с, от дискусията става ясно, че подобно съдържание е геоблокирано. Да не говорим за аудиовизуално съдържание, което също е изправено пред бариери. Но винаги, когато говорим за съдържание, ние предоставяме свобода на договарянето. Предложението е прицелено точно към е, специфични услуги, които се оказват от организации на е, радиоразпространители. Е, ние не унищожаваме наличната система, как да се финансират и да се продуцират предавания в Европейския съюз. Колкото до свободата на договарянето, има специфична точка от съображението по него. Е, като резултатът е мярка, която предоставя възможност, дори се задълбочава свободата на договаряне. Е, е, ние не отменяме налични възможности, не предлагаме панеевропейски лицензии. Самите радиоразпространители трябва да решават, те остават свободни да вземат своите бизнес решения, търговските си решения в собствен интерес. Е, тъй като няколко депутата споменаха е, връзката с делото по конкурентоспособно, е, в момента тече делото, няма да го коментираме. Искаме обаче да направим някои по-общи коментара. И тук искам да се спра, че предложенията мярка е, и разследването по конкурентоспособност, е, което е, се осъществява върху конкретно съдържание и конкретни заглавия, е, допълва мерки, допълва мерки, но тези мерки не бива да се смесват, защото е, решенията по дела за конкуренция е, се прилагат е, към приложение експост, когато се установява дали се изкривява конкуренцията на вътрешен пазар. Няма общи регулаторни мерки в предложението в настоящия му вид. Трябва да кажем, че разследването по конкуренцията не е, е, разследва териториални лицензии или териториален ексклюзивитет. Става въпрос за териториални ограничения по пасивни продажби, но не и свободата на радиоразпространението на разпространителите е, да приемат предложения от много потребителите. Е, по силата на закона за конкуренцията се прилага, че бариерите между националните пазари могат да бъдат оправдани при определени обстоятелства, особено когато се пускат на пазара нови продукти. Така че нещата не са чернобели в областта на конкуренцията. Е, трябва да се прецени как индивидуалните предавания се финансират и да се взема предвид това, когато се решават конкретни дела. Накратко, според нас е, предложението ще бъде от ясна полза за европейските потребители, е, е, защото ще се премости настояща действителност на пазара и финансовите механизми, ще се осъществи независимо от течащото дело по конкуренция в момента. Очакваме дискусиите във вашата комисия и в парламента и ще продължим обмена на мнения за в бъдеще. Благодаря ви. Председателя, на свой ред ви благодаря, госпожо. С това приключваме дискусията по тази точка и продължаваме с 20-та точка от дневния ред, именно съвместно изслушване на комисия Имко и Юри. Бих искал да приветствам сред нас членовете на комисия Имко и най-вече заместник-председателя на тази комисия, госпожа Марита Упскок. Изслушването е, засяга устава на социалните и основаните на солидарност предприятия. Тъй като Загубихме 15 минути, е, за което държа да се извиня е, на членовете на комисия ИМКО с е, вашето любезно позволение. Бих искал да ви попитам, искате ли да направите някакви встъпителни, някакво встъпително изказване? Да. Заповядайте за 2 минути. All, Първо, първо бих искал да ви благодаря за поканата, която ни отправихте, за това, че ни давате възможност да дойдем. За нас е много важно да работим с други парламентарни комисии. Днес имахме съвместно заседание и с Комисията по заетостта. Както обикновено говорихме за безработица, за временните работни места. Почти винаги говорим за това но естествено обсъждаме и как е, да процедираме е, как е, да улесним работата на пазара на труда, за да получават хората доходи, да получат работа, да бъдат горди отново. Това, това никак не е малко. Това никак не е малко. Това е, което искаме да постигнем. Много се радваме, че вие, като членове на Комисията по правни въпроси, се съгласихте да бъдете наши съюзници. На нас са ни необходими съюзници. Днес ще обсъждаме социалните и основаните на солидарността предприятия. Много депутати в Европейския парламент вече разполагат с опит и знаят колко е, ползотворни е, са е, подобни нови ангажименти за създаване на работни места – е, това е нещо, по което можем да работим съвместно. Радваме се, че разполагаме с такава изходна точка. Ще е, е, чуем вашата гледна точка, как можем да продължим работата си за в бъдеще. Има е, вътрешна група в парламента, която вече работи по тези въпроси. Това е нещо ново. Има много партньори, е, с които можем да работим. Радваме се, че сме тук. Е, ако обичате, поемете председателството. Пожелавам ви ползотворен диалог с положителни резултати. Uh, I am asked... Помолиха ме да дам по една минута, да дам една минута заради технически проблем с преводаческите канали. Нека да им дадем няколко секунди, за да се реши проблем. Конец.